Добре, драги госпожи и господа, колеги, добър ден. Много натоварен е дневният ни ред днес, тъй като в 10 часа съвместно с Комисията по външни работи ще е, приемем е, комиси... Е, министра на външните работи на Германия Гидо Вестервеле. Е, две точки на бързичко до тогава. Първо една кратка равносметка. Можем да се върнем на нея в края на днешното заседание е, относно мисията в Уганда е, и на Сомалия. И после, малко преди 10 часа, ще ни бъде представено от колега становището на госпожа Транкиса за борбата на Европейския съюз с тероризма, тема, която ще бъде разисквана след обед в ФЕТ, Правя няколко съобщения в началото за следващите заседания. В четвъртък сутринта ще чуем господин Декрен, белгийския министр на отбраната, който бе определен от госпожа Аштън да ни даде информация за вчерашния съвет на министъра на външните на, министр, на съвета на външните работи в съвет в състав министър на отбраната. И също така ще имаме среща с колега, който ще говори за Северна Корея и за Иран. При закрити врата ще бъде това заседание заедно с делегациите, отговарящи за Иран и за отношенията с Корейския полуостров. Също така ще имаме и обмен на виждания в четвъртък с комисар Георгиева. Накратко, една така равносметка за работата на нашата подкомисия в Уганда, в IOTM Сомалия. Джефри Ван Орден, и Йон Пашко и господин Дуан и аз участвахме е, в това посещение. По време на тази командировка посетихме инсталациите в е, е, лагера Биянга, където се извършва обучението на сомалийските войници. Това е втори контингент на сомалийски войници, е, обучавани от е, уганската, угандийската армия и от мисията UTM на Европейския съюз. Впоследствие, разбира се, е, в Кампала проведохме срещи в седалището на нашата мисия, както и с военните и граждански власти на Уганда. Беше кратко посещението, много интензивно, много интересно. Е, тази е, мисия е улекотена, е, има само 140 военни служители от Европейския съюз. Е, сравнително малко са разходите за нея е, и въпреки това е, отражението на работата е много сериозно, що се отнася до обучението на сомалийските войници. Има и политическо отражение присъствието, ни, присъствието и сред партньорите ни в региона. Е, властите е, изразиха голямо удовлетворение от това, че тази европейска мисия присъства на тях на територия. Казаха, че между угандийската армия и е, мисията има прекрасно сътрудничество. Разбира се, това е деликатен кът от африканския континент. Държавите участват в подкрепата на мисията финансово и с технически средства. Африканският съюз също така участва с оглед обучението на войниците за присъствие на фронтовата линия и също така властите на Джибути участват в тези усилия за стабилизиране на Сомалия. Така че е, Европейският съюз е участник е, в един по-глобален процес, е, многостранен процес. Заслужава се и да продължи нашето участие. Много голям е професионализмът на европейските войници, това мога да кажа спокойно пред всички колеги. Имам предвид нашите войници в Уганда нашите служители там. Е, и все пак е, отбелязахме някои моменти, където могат да бъдат внесени усъвършенствания. Най-напред Ясно ни беше казано от е, угандийските военни, които са на първа линия в Сомалия, че липсва капацитет и това не е толкова липсващ а, капацитет на войници, редови войници, колкото на а, командване ръководни, офицери на ръководни длъжности. Затова би трябвало да се структурира линията на командването в Сомалия и всички усилия от наша страна в тази посока биха били приветствани. Също така беше проявен и интерес в тази верига за подбор, за привличане на бъдещите войници за сомалийската армия. Европейският съюз да се занимава с обучението без да участва в селекцията и в реинтеграцията. Естествено, че е, селекцията би изисквала е, такова присъствие на Европейския съюз на място, е, което би създало трудности на много държави членки. Въпреки това, ние можем да съжаляваме, че Европейският съюз, който осигурява най-голямата част от обучението, не присъства въобще в процеса на подбор, нито в последващата интеграция на войниците констатирахме, че е, последния кандидат е, е, от последния контингент повече от стотина войници трябваше да бъдат изпратени обратно в Сомалия след медицински прегледи, които установиха, че те не са годни да бъдат обучавани. Ясно е, че тази оценка е трябвало да бъде извършена предварително и тогава е щяло да се спести пътуването на всички тези кандидати с трудностите и разходите, които то предполага. Е, разбира се, е, трябва да си даваме сметка и за политическите ограничения, които съществуват в момента, така че можем да предложим само помощта, която се иска от нас. Ще дам думата на колегите, които искат да вземат думата. Е, тук е, в секретарията сме направили доклад, който е на ваше разположение от лично име. Искам да изразя становището, е, че мисията е голям успех. Бях поразен от съотношението между разходи и ефективност. Много малко са разходите и при все това мисията ни позволява да присъстваме на една много важна територия в процес относно Сомалия където Европейския съюз присъства и в други сфери, а именно по отношение борбата с пиратството, с ООН, с Африканския съюз и с други международни организации си сътрудничим на тази територия и мисля, че това и носи много допълнителни ползи за Европейския съюз. Аз силно бих настоявал тази мисия да бъде продължена, разбира се, с някои корекции, които да бъдат извършени в ход, без да се засяга същината на присъствието ни. И като малко се преориентира ударението към формирането, обучението на команден състав. Естествено, подчертавам още веднъж и големия интерес на гражданските и военни органи в Уганда – към нашата работа. Видяхме до каква степен на първа линия Оганда се ангажира с усилия за постигане на общите ни цели и би трябвало да подкрепим тези усилия. други африкански държави също трябва да получат е, своята подкрепа, подкрепата, която им е необходима, защото те е, предлагат съдействие на първа линия в Сомалия и мисля, че тук е, има доста възможности за разсъждение. Сега господин Ван Орден, който също бе участник в нашата командировка, иска да вземе думата. Благодаря, господин председателю. Съгласен съм, че беше прекрасно посещение, много добре бе организирано, беше и приятно. Е, естествено, е, фонът е, на това посещение бе положението на място в Уганда, гражданските безредици в Кампала. Ние почти не ги забелязахме, когато посетихме мястото, но отново се разразиха събития след като тръгнахме. Много интересно беше в Уганда да се четат заглавията на вестниците. Струва ми се, че с оглед на тази а, е, военна а, е, мисия има три отделни аспекта, на които трябва да се спрем. Първо, въпросът за е, резултатността от действията на нашите военни сили. Аз не видях никакви войници на Европейския съюз. Аз видях испански войници, както и войници от някои други е, европейски държави, но не видяха войници на Европейския съюз. Когато преценяваме е, тяхната работа, няма нужда дори да се казва, че е, когато военните е, сили на някои от нашите държави членки е, влязат в операция, те го правят с големи умения и с много посвещение. Затова не бях изненадана, че е е, много е, е, качествена операцията, дейността им в Мханга в Уганда. Обучението, естествено, има основополагащо значение. В тясно сътрудничество се провежда с угандийските власти. Буквално вземаме мъже от Сомалия, пускаме ги от въздуха на територията на Уганда, преносно. И е, най-напред е, им предаваме е, най-основни хигиенни познания, след което и съвсем така базисно военно обучение се провежда. На това ниво се организира дейността. Естествено, има усилия да се подбират редници, бъдещи войници, които не са от офицерския състав, както и да бъдат привличани сержанти, както и да бъдат привличани офицери, да бъдат обучени съответно офицери. Така че най-напред трябваше да се спра на резултатността, както казах, на мисията. Вторият аспект естествено е свързан с ролята на самия Европейски съюз. Доколкото разбирам, това първоначално е било замислено като мисия за обучение, най-напред в Джибути и след това при Испанското председателство всъщност е преместена мисията в Уганда. Няма нужда да се казва, че угандийските компетентни органи са много доволни от присъствието ни там. Както при всички подобни мисии няма нужда Европейският съюз да е, участва. Много интересно е, че наборниците се е, селекционират и им се плаща от Съединените щати. Логистиката се осигурява от САЩ. Така че логично обучението е, се извършва е, в организация и е редно да се извършва в организация тясно свързана с САЩ, например НАТО или подобна организация. Причина е Европейският съюз да навлиза в тези води. Ние сме привърженици на интегралния подход, всеобхватния подход е, някои, които са измислили този термин, смятат, че имат авторски права върху него. Всички наши военни през последните десетилетия знаят какво означава това, което на английски се нарича comprehensive approach. Интересно е, че делегацията на Европейския съюз Кампала, доколкото разбирам, дори не е посещавала а, мисията за обучение в Баханга. Явно така всеобхватния или интегралния подход се разбира от Европейския съюз в момента, което е голям недостатък. Наистина, не виждам причина Европейския съюз по някакъв начин да участва в тази мисия. Третият аспект е всъщност каква е целта на това начинание, операцията в Сомалия. Не, Отидохме в Сомалия, естествено, и разчитахме на това, което други ни казват за ситуацията там. Угандийците категорично ни казаха, че мисията Емесън в Уганда не отговаря на целите. Има мандат на ООН за 1200 души и тази бройка, доколкото разбирам, никога не е била достигната до сега угандийците казват дори, че 20 000 души са необходими, е, за да е, може да бъде изпълнено всичко, което трябва да се изпълни там. Е, много други африкански държави полагат усилия да се включат. Имаме за сега само сили в Амасон, в Уганда и в Бурунди. Естествено, един от проблемите е заплащането на е, войниците от ООН. Е, има е, проявен интерес за участие в тези формирования, обаче очакванията са да се плаща поставки на ООН, което означава доста скъпа операция. Обучението, което видяхме и ставащото в Могадишо, не съм сигурен как точно са свързани. Имаше доста голям брой а, е, дезертьори а, е, в предишни периоди. Доста от обучените лица се върнаха в Могадишо и а, е, изчезнаха просто. Доколкото разбирам, сега вече има а, положени усилия да се осигури заплащане на тези войници, така че те да остават. Но това, което не знаем е доколко ефективно служат те, когато се върнат в Могадишо, дали е, се включват в други вече съществуващи формирования или е, си формират собствени такива. Е, всичко това остава неясно. Това, което е ясно, е, че в Могадишо положението е много сериозно и все по- е, тясна става връзката с пиратството – там. Така че на мен ми се е, струва, е, господин е, председателю, че това беше много добре организирано и много полезно посещение. Искам да поздравя офицерите, които сме развърнали там, работещи под испанско командване, но съмнявам се, че има тук място за сериозна роля на Европейския съюз. Това е, така да се каже, привидна военна мисия. Операцията в Сомалия е твърде различен, но макар и свързан въпрос, е, тази ситуация там създава проблеми. Благодаря, Джефри. Мисля, че чудото на политиката се състои в това, а, от една и съща констатация за това, че мисията е била прекрасна, а, вадим съвсем различни заключения за това каква е ролята на Европейския съюз. Аз, между другото, не виждам какво а, а, може да прави в Уганда НАТО, а, защото в Либия и в Афганистан има а, толкова а, много работа а, в а, Уганда има само 140 души, които носеха бадж с флага на Европейския съюз. Ама, вижте, аз за това се оплаквам непрекъснато, че баджовете само а, показват а, принадлежността към Европейския съюз. И като махнете а, синьото, синьото знаме с жълтите звезди, ако го олющите, отдолу не остава нищо съществено за Европейския съюз. Председателят, естествено, това, което се прави след обучението във връзка с реинтегрирането на обучените, трябва да го следим. Не бива да оставаме слепи. Множество проблеми се поставиха при селекцията на наборниците и също така проблем е това, че някой път се привличат момчета, не навършили пълнолетие. За тази цел трябва да е, е, се слушаме в а, отговорните а, лица, които ни казват, че много се е подобрило положението, а, много усилия се полагат сега а, да се изследва а, възрастта а, и а, когато се установи, че а, не са достигнали а, пълнолетие наборниците, те просто не биват привличани. Тук имаше и парламентарни въпроси в тази връзка, многократно задавани. Господин Вагел. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Всъщност аз исках да повдигна няколко въпроса, които господин Ван Орден вече повдигна вместо мен. Много се радвам от начина по който той постави нещата и посочи някои скептични аспекти на нашия ангажимент. Искам обаче преди това да поздравя Европейския съюз за организирането на тази мисия, защото това е наистина един много съохватен доклад, който ни бе представен. Мисля също така, че е изключително важно да бъдем постоянно информирани за тези далечни мисии, които провеждаме, да не ги изоставяме, което изисква постоянен политически ангажимент и подкрепа. Също така, ако се види, че няма смисъл, е необходимо да се вземат решения. Не смятам, че сме стигнали до там, в съответствие с това, което и вие казахте, както и членовете на делегацията. Всъщност това бе една много интересна мисия – и има много неща, които могат да бъдат доразвити след нея. Искам да наблегна на проблема с пиратството. и да разгледаме какви са социално-економическите корени на този проблем. Очевидно, това е начин, по който всъщност една значителна част от населението на Сомалия изкарва прехраната си. Така че не трябва да насочваме единствено вниманието си към ефекта от нарушаване на търговските отношения в света, а трябва да помислим какви са наистина причините, които причиняват това – и къде отиват парите от това пиратство? И наистина да видим променят ли се нещата в Западна Африка поради нашето присъствие по различни начини и с различни мисии. След това на второ място. Винаги, когато отидем да извършим инспекция на някоя наша мисия или на действията на ООН и на други фактори, ние трябва да разглеждаме нещата във връзка с е, това какви са възможностите Африканския съюз да поеме своята част от отговорността. Така че, може би, следващата добра идея е да проведем един задълбочен разговор с е, Африканския съюз по стратегията, стратегията за развитие, военната стратегия, аспектите на сигурност тъй като те наистина трябва да бъдат един основен участник и да поемат по-голямата част от отговорността за тези действия. Благодаря за този доклад и за тази мисия. Мисля, че трябва да продължим своя ангажимент в този регион. Благодаря. Благодаря. Е, Съгласен съм за Африканския съюз. В момента за 30 июни в СЕДЕ подготвяме дебат по тази тема и ще има доста поканени, с които да разискваме възможността за партньорство. Именно на плоскостта на военните отношения с Африканския съюз. Това бе припомнено и от угандийските военни власти, че участието в Сомалия е решаващо, но с много пропуски. Е, само е, две африкански държави участват и те се нуждаят от е, подкрепата на други държави, които са се съгласили е, евентуално да окажат такава подкрепа. На 30 юни ще проведем тази дискусия. Господин Пашко, който също бе член на нашата делегация, след това е, ще преминем на друга тема, защото трябва да се занимаем е, с нея преди 10 часа. Изцяло съм съгласен с заключението от този доклад и най-вече, че това е една много полезна операция, която продължава с относително ниски разходи, която е повече от необходима. Моето впечатление е, че необходимите договорности са вече на място. Аз лично някак си трудно разбирам, че когато Европейския съюз не е ангажиран, ние критикуваме, че не участваме. Когато обаче Европейския съюз участва, казваме или, че това не е достатъчно, или че това не е работа на Европейския съюз. Смятам, че наистина трябва да стъпим здраво на реалността и да оценяваме това, което виждаме. И да се опитаме да положим усилия, наистина да видим смисъла на това за положението на място, а същевременно има и други аспекти на общата политика за сигурност и отбрана, които си струва да бъдат обсъдени – но особено в този случай, по мое мнение, наистина това, което се постига като стойност, е добро за парите, които харчим. Благодаря. На този етап искам да благодаря на всички присъстващи, както и особено на Джефри Ван Орден и Йон Пашко, които участваха много експертно в тази мисия. Това ни създаде голямо удобство, комфорт, а, имахме в тяхно лице значителна интелектуална и експертна подкрепа, което ни позволи срещите да протекат а, при, на много високо равнище. Цялата мисия а, бе много качествена благодарение на а, тяхното участие. Благодаря на тези колеги, които играха а, важна роля за този успех. И смятам, че ще имаме поведи а, да продължим подобни посещения а, с висока интензивност, а, много целенасочени а, и, както казах пак, технически много добре подплатени. Преминаваме на другата точка от дневния ред преди разискванията с господин Вестер Веле. Е, становището СЕДЕ, под комисията СЕДЕ за борбата с тероризма, госпожа Анкис от комисията, която отговаря за становището, не може да присъства днес. Затова господин Галър ще я замести. Е, Михаил, ако можеш да ни припомниш така основните насоки на този проект на становище. Е, гласуването ще бъде в АФЕТ днес след обед. Моля да ми извините, че закъснях. Просто закъсня самолет от Берлин и трябваше малко да се промени програмата. Господина, госпожа Агнеш наистина не е тук и ме помоли да представя нейното становище. Становището по тази тема е разработено от гледна точка на общата политика за сигурност и отбрана и разглежда общите измерения на политиката за борба с тероризма. Основните моменти, които искат да се подчертаят е значението на политика за борба с тероризма като такава, важната роля на Европейската стратегия за сигурност, както и стратегията за вътрешна сигурност и хармонизирането на тези две политики. Трансатлантическите взаимоотношения, както и пряка връзка с регионите в света, където определено трябва да се направи повече, за да се противопоставим на туристичните дейности значението на глобалната и международна рамка, предоставена от ООН. Тя набляга също и на координацията, необходима по отношение на НАТО, разглежда и взаимовръзката с е, международната организирана престъпност, трафика на наркотици и тероризма. И също така разглежда и неотменимата роля на координатора за борба с тероризма на Европейския съюз авторката. Благодаря за градвимите предложения за изменения, които тя ще се опита да вземе възможно най-много предвид. Тя ги е включила в пет компромисни изменения, които препоръчва да бъдат подкрепени. Има и редица изменения с текста, който се опитва творчески да разшири обхвата на това становище и да разглежда косвено някои въпроси, които изобщо не са свързани с политиката на борба с тероризма, особено по отношение на външните измерения. Тя казва, че не трябва да забравяме, че основната цел на политиката за борба с тероризма е спасяването на живота на невинни хора. Когато се стигне до оценката на политиките, трябва да бъдем много внимателни, както казва тя, съгласно изменение 6, както и изменение 39, където се предлага да се създаде съвет от независими експерти, които да разглеждат и оценяват политиките, както и от е, докладчика в е, Либе се поддържа това мнение. Има редица безпокойства по отношение на тези изменения от гледна точка на авторката. Какво ще направи този съвет независим? Какъв ще бъде метода на назначаване на експертите? Каква ще бъде задачата на този съвет да одобрява или да отхвърля номинираните експерти? На кого точно ще докладва такъв един орган? Така че Докладчикът предлага да не се подкрепи това становище. А в своите папки ще намерите също и текста на пете компромисни изменения. Така че това е, което предлагам тук от нейно име. Благодаря. Е, Благодаря. Господин Пашко иска думата. Е, Съвсем накратко. Моята група ме помоли да говори от нейно име и да изразим подкрепа за компромисните изменения. Благодаря. Мерси, мадам Люзинг. Благодаря, госпожа Люзинг. Я, филин данк. Благодаря. В предишното разискване споменах, че много съжалявам, че всъщност причината за тероризма най-често е свързана с бедността, но това не е приоритет в политиката в борбата срещу тероризма. От предложенията за изменение става ясно, че и други депутати искат да знаят повече за тази причина и връзката из борбата. От друга страна ми направи впечатление, че има много изменения, които са критични към досегашните антитерористични мерки. По-специално, що се отнася до хората и а, правата, мисля, че мисля, че и тези изменения заслужават да бъдат включени в проектостановището. Благодаря. Други колеги желаят ли да се изкажат по този въпрос? Михаил, може би в заключение. Благодаря за подкрепата, което беше изказано от колегата Пашка от името на неговата политическа група. Мисля, че в компромис 2 сме го представили е, обстойно. Естествено, причините, трябва да се борим с причините, но когато разгледаме това правото становище от гледна точка на специфичните аспекти на тази политика, от нейните инструменти и се концентрираме върху мерките, тогава тук не му е мястото. И докладчика по становище също е на това мнение. Тук не е мястото да се изследва задълбочено причините. Става дума за цялостния подход в борбата срещу тероризма, както се казва в втората точка. И когато се избере този интегриран подход, цялостен подход, то другите политики, които следва Европейския съюз в този регион, допринасят за превенцията на тероризма и за премахването на тази плодотворна почва за него. Така че мисля, че този цялостен подход е важен, но не тук местото да разглеждаме в подробности и другите политики. Благодаря. Е, Благодаря. Мисля, че след разискванията с господин Вестервеле, които ще приключат към 11 часа и ще бъдат заедно с Афет, ще, продължаваме, ще продължим работата си в формат СД и ще имаме възможност отново да обсъдим тази тема с господин Ван Къркхов. За 10 минути е, прекъсвам е, заседанието, за да можем да се съберем в състав заедно с Комисията по външните работи за следващите разисквания. Благодаря. Ok, eh, colleghi, do immediatamente il benvenuto al eh, ministro Guido Vestervelle. Уважаеми колеги, поздравявам федералния министр на Германия Гидо Вестер Веле сред нас. Ще бъде много интересна тази среща. Искам да благодаря нашия председател също че в рамките на това заседание е отделено достатъчно време за тази среща. Посещението на този външен министр идва точно на време. Нашата комисия АФЕТ наскоро издаде една препоръка за следващото генерално събрание на ООН, когато ще бъде прията резолюция в която Европейският съюз ще получи специфични правомощия от ОНЕ по отношение на общата политика. Това е успех на европейската дипломация, който трябва да използваме. Посещението става по време на е, редица събития в Магреб, например, в е, арабските страни има събития, поради което трябва да потърсим общ отговор на тези събития. Господин министърът ще се изкаже за целите на Германия като член на съвета за сигурност на ОНЕ Ние в Италия както и Германия се занимаваме с опита, който се натрупва в съвета за сигурност. Ние подкрепяме тази инициатива. и Искаме малко повече да научим по отношение на това какво става. В препоръката на нашата комисия, за която споменах, говориме за реформа в съвета за сигурност. Самата структура на съвета за сигурност трябва да се промени. Трябва да се въведе системата е, за непостоянните членове на съвета за сигурност. За съжаление нямаме сега много време на разположение. Знам, че колегите искат да чуят министър за това. Не искам да продължавам с моето изложение. Веднага давам думата на нашия председател. От името на подкомисията по сигурност и отбрана ви казвам добре дошли, господин министър. Целта на визитата ви е да ви изслушаме. Тук са депут... европейските депутати няма да ви изненадам, ако кажа, че много се интересувам от вашето мнение за Либия. Искаме да знаем какво се обсъжда на ниво ООН. Парламента беше разочарован от а, поведението на Европейският съюз там и ролята, която пое особено, що се отнася до военната компонента в тази криза. Ние говорим за амбициозна политика за сигурност и отбрана, както е в Лисабонския договор, но наблюдаваме, че този процес се забавя и това е твърде оптимистично казано. Затова искаме да научим как вие оценявате общата политика за сигурност и отбрана. Вие знаете, че има редица инициативи, с които се цели ускоряване на процеса. Има германски, шведски инициативи, френско-немска, полска инициатива Ваймар. И ще се радвам, ако се изкажете по тези инициативи. Смятате ли, че по този начин Европа ще повиши отбраната? Германия играе важна роля тук. Но забелязваме забавяне. Това са теми, които, по които искаме да разискваме в нашата подкомисия. И преди да ви дам думата, искам да поздравя госпожа Светкова, заместник министър на отбраната на България, която вчера участва в заседанието на външните министри в, по, в област, на отбраната, също и за госпожата от Германия, която е дошла. Ние сме много интересуваме за малцинството на коптите. Често се говори за тази тема и в нашата подкомисия. Господин министър, сега имате вие думата. Господин председател, уважаеми дами и господа, благодаря първо за поканата и за възможността да размениме мнения тук. Германия има своето пето членство пред себе си в съвета за сигурност. В съседство с Европа има епохални промени, които засягат е, е, арабския свят, Северна Африка. Имаме общ интерес. Нашите съседи демократично, мирно да се развиват. От, обаче трябва веднага да се каже, че това, което бе започнато там, все още не е постигнало целта си. Само първите метри са извървяни. Това е един процес на промяна. Виждаме, че предначертаните пътища съдържат потенциални конфликти от Южен Судан, особено това, което става в бряг на Слоновата кост, един друг пример. И считаме, че това вече е история, но ако внимателно се погледне, ще се види, че това беше е, събития, които съвсем наскоро се случиха. Афганистан, Пакистан са други места. Ядрената програма на Иран и на Северна Корея. Или помислете също за предизвикателствата на пиратите а, пред Сомалийския бряг, както и на хуманитарните катастрофи, например в Източно Конго. Всички тези кризи и конфликти изискват специално внимание на съвета за сигурност. Но според нашето разбиране, съвета за сигурност на ООН е повече един орган, за управление на кризи и трябва да се концентрира повече на превенция на конфликтите, т.е. справяне с глобални предизвикателства, като например защита на правата на човека или въздействията на промяната на климата. Трябва да играят тези неща решаваща роля. Нашето членство в съвета за сигурност на ООН е, е, е се отчита тези неща. Ние в средата на юли ще поеме председателството. По времето на, във времената на глобализация, според мен, ООН трябва да се реформира. Това е една важна задача, която е особено важна сега, по време на председателството на господин Дайс в а, Общото събрание. Според мен това е предпоставка ООН в бъдеще да продължава да има достатъчно авторитет, достатъчно добро приемане. В противен случай ще наблюдаваме други органи, които ще поемат части от задачите на ООН. Не става дума за национални интереси при реформирането на ООН национални интереси на Германия. Става дума за това ООН да са в състояние да отразяват по-добре архитектурата на нашия свят, отколкото до сега. Например, Латинска Америка въобще няма постоянни членове в съвета за сигурност. Африка също не е постоянно представена в съвета за сигурност. Друг факт е, че Азия е недостатъчно представена. Това всичко показва, че колкото повече се отразява редът след Втората световна война в света, толкова по-добре и като е, Германия като голям вносител на своите вноски е, ще играе своята роля. Тук става дума особено за защитата на правата на човека, хората да бъдат в, взети в центъра на внимание, да бъдат защитени от злоупотреби на правителството, правителствата. И това, което наблюдаваме сега е заближително. Глобализацията се отразява не само като глобализация на економиката, а също и като глобализация на ценностите, на мирогледите, на начините на живот. И тъй като ние, европейците, сме общност на ценностите и общност на правата, ние сме предизвикани, когато става дума за ценности и след като ООН се разбира като общност, защитаваща правата на човека. Така че съвета за сигурност и нашето членство в него – е, изисква съвет за сигурност да е подготов, подготвен за това. На първо место, тук имаме ние жизнен интерес в тези области. По пътя към една по-силно представителство на Европа в е, ООН има напредък, който трябва да, който трябва да бъде признат. Например, новата роля на външната служба на върховния председател госпожа Ештън. Аз знам, че това не е все още това, което нима ме намерение да направим, но тъй като дискусията през септември в е, Генералното е, събрание на ОНЕ и напредъка, който беше постигнат, Европа трябва да подчертава своите успехи, а това е успех за Европа който е повече от колкото един политически успех. Смятам, че за Европа са направили институционални а, прогресивни стъпки напред. Общият интерес на Европа след а, Лисабонския договор, а и преди него да имаме обща политика за сигурност. А, има и други успехи, които трябва да бъдат подчертани. Например, говорихте за различните формати, колега което, а, което споменахте. Например, Баймар Драйкс е, е един инструмент при срещата на полският и германският външни министр. На следващия ден, след петъка, имахме една друга структура в Калининград, а именно полският външен министр, аз като външен министр на Германия, заедно с руския външен министр в един триъгълник, така да се каже, се срещнахме, за да обединим мненията си. По-настоящем е, се концентрират нашите а, е, мисли върху Южното Средиземноморие, когато обаче говорим за външна политика, не бива да забравяме нашите източни съседи. Това са е, това са особено важни срещите на полският, германският и руският министр, за, и да разговаряме за положението в Беларус. Според мен голям, голям напредък е постигнат, който трябва да бъде признат по отношение на изработване на обща позиция. Нашата цел е всички членове на съвета за сигурност да признаят а, принципа, което и вие знаете, че при гласуването през 1973 година се взе едно трудно решение. Аз уважавам причините за това, които, които гласуваха за военна намеса. Ние бяхме на мнение, че трябва да се търси политическо решение и аз мятам, че това поведение също има добра обосновка, както и е, други мнения на европейски държави, които бяха представени. Така че изводът, който може да се направи е, че Германия е достатъчно ангажирана в международен план. Аз мятам, че достатъчно голям е а, достатъчно голям ангажимент показва Германия в Афганистан, но не само и там. Сега имаме общата задача да търсим политическо решение в Либия, да работим по него и целта е да се преустанови господството на полковник Кадафи. И трябва да се направи ново начало в а, Либия. Това желано ново начало въодушевява хората в арабския свят. Ние подкрепяме всички правителства, които действат по посока на демократична промяна. В средата на февруари изготвих писмо с предложение за трансформация е, на, на партньорска трансформация. Това е една мисъл на външните министри. Тоест, ние трябва повече да направим от сътрудничество на политическо ниво с държавите, които са, се отправят по демократичен път. Повече трябва да направим от гранското, подкрепа на гранското общество. Това е, например, ролята на фундациите. Става дума за свобода на медиите. Става дума за един демократична, една демократична промяна в Тунис и в Египет. Еволюционен по еволюционен път в Йордания и Марокко, тази демократична промяна е в самото си начало. Първите метри са извървяни, но това е едно бягане на дълги разстояния. Така че тук са нужни не само добри думи, но наша задача като европейци е да направим конкретно предложение за трансформационно партньорство. Това означава не само инвестиции, но за Европейският съюз това означава нашите пазари да подготвим за продукти от тези държави, които се отправят а, към демокрацията, да отворим пазарите за техни стоки, че тъй като по това ще се реши в край на краищата устойчивостта на демократичната промяна. Дали ще създаде по-добри условия на живот за хората, говорих с много хора от тези райони, сменяхме мнение и знаем, че става дума не само за демокрация, но и по-добри условия на живот. Това е важен елемент от външната ни политика по отношение на нашите съседи. Искам още да подчертая, че нашата програма за председателството на съвета за сигурност отчита тези предизвикателства през юли. Промяната на климата все още не е достатъчно внимателно разгледан в съвета за сигурност, според нас. Това е също едно предизвикателство за сигурността и стабилността в много региони на света. По време на нашето председателство през юли много по-силно ще, е, от, ще открием възможност за дебати по климата и като втори приоритет, а именно въпросите с правата на човека, също ще дебатираме имайки предвид не само арабската пролет и глобализацията, но и съвсем конкретно по отношение на политиката за правата на човека. Вчера по време на съвета на външните министрите говорихме за засилване на инструментите, застъпихме се за това, за една обща стратегия по правата на човека в Европейския съюз. Според мен това означава по-добра защита на хората и децата при военни конфликти, особено при въоръжени конфликти, трябва добре да бъдат е, защитени е, децата. Това не е само човешка задача, но и особено успешна задача. Ние се стараем да, да се приеме резолюция, която да описва като варварски актове атаките срещу болници. Ние знаем също, че за съжаление това е една, все още една голяма задача, която трябва да решим. И бавно се приближавам към моя край. Освен това, естествено, ще разгледаме трудните въпроси на съвременето ни, актуалните въпроси, Например, въпроса с Южен Судан. Ние с голямо безпокойство следихме референдума в Южния Судан и вчера по време на заседанието на външните министри ясно се изказаха външните министри за Катун и с голяма загриженост разглеждаме въпроса с положението в Хартум. Важно е не само Европейския съюз, но и ООН е непосредствено и ясно да вземат становище по оттеглянето на а, военните сили И с това, уважаеми дами и господа, искам да благодаря и да приключа. Оставам с впечатлението, че поне толкова необходимо е да се заемеме с, с, с обща позиция, особено а, там, където обаче има такава обща позиция, тя да бъде защитена. Обширни санкции бяха приети вчера срещу четири държави Сирия, Либия, Беларус и Иран това показва, че Европа сериозно се отнася към демокрацията и правата на човека и че за нас се разбира от само себе си, че а, това ни свързва. Тази а, система от ценности ни свързва в Европа. Благодаря за вашето внимание. Готов съм за размяната на мнения с вас. Благодаря, господин министре. Колеги, според обичайната практика ще чуем въпроси на два кръга. Първо, координатори, докладчици и председатели на работните групи за връзки с ОНЕ, особено Ламсдорф като а, при този първи кръг а, ораторите ще имат по две минути всеки. Искам сега да дам думата на тези оратори от първата група. Елмар Брок. Благодаря, господин председател. Е, в тази подкомисия не бих се нарекал координатор – Радвам се, господин министър, че днес сте тук и говорите за ролята на съвета за сигурност и за необходимите реформи на ОНЕ. Ние знаем, че представителството на Европа може така да бъде регулирано двата постоянни члена да предадат своите места, но в Германия обсъждахме въпроса, че целта е германското място да бъде едно европейско място. Тоест да се използва германското членство в съвета за сигурност така, че чрез практиката му да бъде възприемано като едно членство на Европейския съюз в съвета за сигурност. Да бъдат потърсени възможности да се засили съзнанието в тази посока. Благодаря. Благодаря, господин Крайсдорфер. Благодаря, господин председател. Радвам се да поздравя господин федералния министр. Очакваме един обстоен дебат. Подкрепям всичко, което казахте по отношение на, на необходимостта от реформи на ОНЕ. Ние знаем, че това няма да стане утре. Напротив, това ще бъде един дълъг процес. Дебата не е нов. Въпреки това, днес и близко бъдеще трябва да действаме. Искам да се върна към въпроса за Либия. Резолюцията 1973 не означава автоматично, че ние като Германия трябва да се ангажираме военно там. Ние на много места по света сме ангажирани военно. В началото на март вие казахте какво е необходимо, за да можем да да получим одобрение. Мандат на ОНЕ, подкрепа на революционните сили в Ливия. Всичко това стана, въпреки това се стигна до въздържане. Ние как да действаме в следващ случай? Революционният процес няма да бъде спря с тези държави само. Когато се случи подобно нещо, според мен, има опасност да бъдеме на грешната страна. От една страна има настояване да се яви полковник Кадафи пред наказателния съд, ако той казва обаче, че няма да напусне Либия, подкрепяте ли действията на Международният наказателен съд? Аз самия съм съдия за Международният наказателен съд и се интересувам от вашето мнение и мнението на Германия по този въпрос. Благодаря, господин външен министр. Колегата Ламсдорф. който е председател на нашата работна група за връзки с ОНЕ. Благодаря, но аз не съм координатор в тази група, а само председател на групата за външни отношения с ООН. Господин министр, добре дошли от името на либералната група. Добре, е, че сте тук да говорим за размяната на мнение по приоритетите на Германия като непостоянен член на съвета за сигурност след договорът от Лисабон трябва да правим по-често такива срещи. Не бива да изключваме и постоянните членове. Е, френските, британските колеги трябва също с тях да обмени мнение. Португалският колега също. Благодаря много, че дойдохте при нас. Един въпрос, по който Елмар Брок вече говори, ще бъда кратък. Възприемането на германското непостоянно членство в съвета за сигурност – Второто е този парламент от своето си възникване е приел принципа на отговорност, да поеме отговорност за защитата. Вие нарекохте това мултилатерализъм. 1900, двете резолюции 1970-1973 Видяхме, че се говори за постоянен конфликт. Вие на мнение ли сте, че това е, е голям напредък по отношение на правата? И последното, което искам да кажа съвсем накратко. Виждате ли шансове за разглеждане на въпроса въпроса за Либия в съвета за сигурност. Знам, че Медведев се изказа в тази насока, но това би било една инициатива, която би поела Германия, имайки преди решението на вчерашното заседание. Председателят, нека бъдем наясно. Госпожа Нейц е координаторът на групата от групата на зелените. Благодаря, господин председател. Господин председател, поздравявам ви, господин външен министр. Най-забележителното събитие на германското сегашно членство в съвета за сигурност е въздържането на Германия по резолюция 1973. Аз се питам и се връщам към думите на господин Брок дали използването на това място в съвета за сигурност от страна на Германия е в смисъла на Европейския съюз. Според мен е това доведе до съществена изолация на Германия в Европа. Чух в Китай ценичният коментар, че БРИК групата сега има пети член. Затова искам да ви попитам как смятате принципа да поемане на отговорност за защита, а именно това решение беше много важно за бъдещето, как смятате да подкрепите този принцип чрез вашата дейност в съвета за сигурност? И второ, втори въпрос. Вие правилно обърнахте внимание, господин външен министр, че вчера са, беше взето решение за обширни санкции по отношение на Сирия, господин Асад. Преди две седмици това не беше възможно, тъй като няколко държави членки бяха против. Кои държави бяха това? А, а вие лично преди две седмици предотвратите ли също включването на господин Асад в тези санкции? Conclude questa primo Kollege Lösing de e. la GUE. La Kollega Lösing de la GUE. Ja, vielen Dank. Ähm, Сега последният... Е, Колежката Лозинг от ГУЕ. Да, благодаря. Господин Ламсдорф е, говори за неща, които не представят нашата позиция на левицата в парламента. Господин Вестервеле, първият ми въпрос е за Либия. Вие на мнение ли сте, че резолюцията на ОНЕ 1973 е мандат за промяна на военния режим. Както очевидно бе интерпретирано от няколко държави на НАТО. Ако не, от какви последствия от това извличате вие, според вас? Второ, съвета за сигурност на ОНЕ. Вие няколко пъти казвате, че Европейският съюз трябва да получи място в съвета за сигурност. Това място според вас трябва ли да бъде в добавка на двете съществуващи места и на исканото място от Германия или според вас ще бъде бъдеще само едно место на Европейския съюз което ще представя всички държави на Европейския съюз. И накрая един въпрос, който не е в контекста на ООН, но ние в началото споменахте за това и затова искам да попитам какво според вас е, е ролята на политическите фундации? По-специално каква роля играе политическата фундация в Египет? И тъй като вие сте тук сред нас, искам да ви попитам каква роля играе фундацията Норман по настоящен в Египет. Благодаря ви. Господин федерален министр, имате думата. Ще отговарям последователно на въпросите. Колега Брук, искам да кажа, общото европейско място в съвета за сигурност, това е целта на германската външна политика. И това е целта на нашите действия в рамките на процеса на реформиране на ОНЕ. И затова, вероятно, сте чули добре, когато казах, че Латинска Америка въобще не е постоянно представена, Африка въобще не е постоянно представена, Азия е значително недостатъчно представена, а ние като най-големи плаци сме готови да поемем по-голяма отговорност. Усилията на Германия за едно постоянно място в съвета за сигурност, винаги така съм го разбирал, че да бъдеме мост към общото място на Европейския съюз в съвета за сигурност. Не става дума за национални германски интереси, които аз се представям, но става дума за усилие на Германия за реформиране на ОНЕ, чрез което реформиране ОНЕ да станат по-силни. Ако ОНЕ остане с тази архитектура, с тази структура, която има по-настоящем, ще загуби значението си, защото други формати ще поемат а, задачи и решения, които би трябвало да се решават и вземат ООН. Авторитета на ООН е значително зависи от това да отразява съотношението на силите в света. Ние забелязваме все повече, че ООН не представя съотношението на силите в света. Като погледна, например, Бразилия, която е а, не само економическа страна в подем, но това води до политически авторитет на Бразилия. Говориме за демократичното развитие в Европа. Демократи... демографското развитие на националните държави в Европейски съюз. Говориме за пенсионни системи, социално осигуряване и така нататък. Предизвикателството за Европа обаче е друго. За Европа предизвикателството е демократичното развитие на света колко време ще мине докато от многолюдните държави ще искат, ще предявят не само економически, но и политически и културни мнения за господство. За мен това е една високоевропейска мисъл. В Европа правиме грешка. Ние се занимаваме с самите себе си твърде много в Европа. Твърде малко се занимаваме с това, което става в света. В променящия се свят, аз не говоря за не говоря за 50 години назад, аз говоря с 10 години назад, времето беше значително подценено от европейски държави. Целта е общо европейско място в съвета за сигурност в кръга на опитни колеги, не искам да говоря за трудностите за това. Имаме две европейски държави, които имат постоянни места в съвета за сигурност и нямат намерение да напускат тези места. Само нашата позиция не е достатъчна за това. Естествено, много неща бяха казани до сега, но знаеме, че нещата са по-сложни. Мога да ви формулирам политическата цел, но вие не очаквате да споделя подробности за проведените разговори. Вече за трети, четвърти път говоря с председателя швейцарец по въпросите на ОНЕ не трябва да се забравя, че не е Бан Мун, който е генералният секретар на ОНЕ и на Общо събрание на ОНЕ, е много активен, когато се говори за структурата на ОНЕ. Аз искам ясно да кажа в този кръг. Целта на германската външната политика при реформирането на ОНЕ не е национално не е въпрос, а и не да се засили Германия, а да се засилят е, е, да се засили ООН като ние германците мислиме за подготовката на общото европейско място в съвета за сигурност. Благодаря за критичното мнение за поведението на Германия. Аз го приемам, но не съм съгласен с това мнение. И продължавам да не го споделям. Аз мятам, че беше много трудно решение – аз продължавам да считам, че това беше правилно решение, което Германия взе. От самото начало заложихме на политически процес. Ние смятаме, че военните интервенции са само последната, последното действие, последна възможност компаса моята външна политика е въздържане от военни действия на Германия. Не е достатъчно като германски външен министр да кажем на нашия германския парламент, че участваме в военни интервенции, защото други участват. Независимо, че са най-добрите ни приятели. Това не е достатъчно. Трябва ние самите да сме убедени. Аз не участвам в спекулациите. Толкова глупости бяха изговорени. Но искам да ви обърна внимание, че председателя на социал-демократическата политическа група в парламента също публично одобри въздържането. Ами, Просто искам да създам, да, да се противопоставя на това, че въпросът е диференциран. Че... Мисля, че е ясно. Аз съм убеден, колега, че естествено наша цел е полковник Кадафи и, и неговите а, сътрудници да бъдат поставени пред съда. Това е цел на политическия процес, който ние в Германия следваме. Още веднъж искам да кажа също към а, колегите от другите страни. Аз уважавам всички мнения, които, по, които считат други пъти за постигане на резултат. Но аз съм убеден, че Германия най-късно сега трябва да навлезе в друга дискусия. Ето защо аз оставам на мнението, че се виждат границите на военните намеси и в контактната група за Либия, в която ние участваме, аз периодично участвам в заседанията, включително генералния секретар на НАТО, подчертават колко, са, колко е важен политическия процес. И ако прочета внимателно резолюцията на Европейския парламент, която вие познавате, аз трябва да кажа, че не съм на мнение, че е умна политика още сега от един случай да се счита за прецедент, прецедентен случай за други държави. Това би било голяма грешка. Това, това се считам за значителна грешка, ако се направи. И аз няма да участвам в такива раз... разсъждения. Аз съм за отговори според конкретния случай. Тази генерализация за Северна Африка, например Либия и Сирия, Йемен и Бахрейн и може би Иран, да се слагат общо. Трябва да ви кажа, колеги и колеги, че положението в тези държави е много различно. Сравняват се две монархии, намиращи се по еволюционен, на един еволюционен път, Марокко и Йордания. Положението в тези държави е различно. Даже ако погледнете религиозните авторитети на Мохамед, който след Хасан II прие трона и в началото заложи на реформ... реформаторска политика, която не отговаря на нашите очаквания говорих с, с негово височество и вярвам, че той има и желанието за реформи. Това е политическия процес за реформи. Това е важният процес и това е ядрото на германската външна политика. От военната намеса в една държава не могат да се направят заключения, че сега в следващата държава по същия начин трябва да протекат нещата. Надявам се, че това не е дискусия между социалистите в Европа то това би ми създало загриженост. Така че смятам, че това е един труден за решаване въпрос. Още веднъж не съм на вашето мнение, но е важно да го чуя. Важно е да се и по друг начин, ако може да се стигне до резултат. Господин Ламзов, постави въпроса за а, за въпросите в ООН. Ние се опитваме заедно с други европейски партньори да изготвим обща позиция. От известни, поради известни причини има постоянни членове, които се въздържат, за да опишат това съвсем дипломатично. За сега не може да ви опиша достатъчно изгледите за успех. Мисля, че в събота имахме доста един дълъг разговор – с Лавров. По принцип това е важно. Responsibility to protect, отговорността за защита, разбира се, ние подкрепяме, но тази отговорност за защита не бива да намалява прага за интервенции. Не бива да снижава този праг. Това е много важен въпрос отговорността за защита трябва да се придържа към критериите, да се ориентира към тях, а не да снижава прага за интервенция. Тъй като ще стигнем до една крива, на една наклонена плоскост, където с добрите намерения ще има тежки последици. Колега Юти Кофър, отговорих на повечето ви въпроси. Не мога да разбера Естествено, интересувам се от вашия доклад, след като се върнахте от Китай. Това, че е, Китай се занимава с отговорността за защита е заближително. Но вие споменахте, вие трябва да се срамувате от вашите съюзници, а не аз. Му отговарят от залата. Не разбирам всъщност какво искате да кажете. Вие говорихте за изолиране в Европа. Искам да обърна вниманието, че повечето държави членки не се ангажират военно. И това е, е възможно вашата политическа група е за, да е за военна намеса. Това е ваше право. Ако това е политиката на зелените в Европа, добре, но аз на друго место вече отговарях на въпроси. По отношение на Сирия, мога да ви кажа, че решихме решително да постъпим, както и САЩ. Ние казахме, първо ще се изготви един каталог на санкции за Сирия и втория път, ако не помогне, ще решиме санкции, е, засягащи президента Асад. И знаете, че вчера бе взето важно решение по този въпрос. Госпожо колежка Лезинг, искам да се спра на едно от казаното от вас неща, на другите отговорих. Моля ви за разбиране, че не искам да се изказвам за ролята на едната германска фондация Фридрих Науман. Аз имах разговори с всички представители на политическите фундации и смятам, че те много могат да допринесат за гражданското общество. Ето защо искам да насърча всички политически фундации да използват тези възможности в държавите, които, на които им предстои демократична промяна за подкрепа на гражданското общество в тях. Действително, фундациите са, е, извършват великолепна работа и си заслужава тяхната политическа дейност. E Благодаря. Сега за втория кръг въпроси има много записани оратора, оратори и за това ще е, ограничим изказванията до една минута. Най-напред господин Салафранк. Eh, Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин министре, за това, че сте днес сред нас. Не съм германец, И си е, отбелязвам становището ви, е, че е, гласуването от Германия с въздържание е добро за, Европе... за Германия. Питам се обаче дали това е и добро поведение за Европейския съюз. Мисля, че в следващия път, когато поемете председателството, би е, било добре да тръгнете в друга посока. Франция заяви, е, че иска за Близкия изток да има специален напратеник на Европейския съюз, е, но баронеса Аштън не желае да е, го назначи, докато не бъде изчерпана представителната функция на четворката, на квартета. Какво мислите по въпроса? Вие сте не постоянен член на съвета за сигурност, но Германия заяви, че е, Европейският съюз има е, своя мандат е, от Лакен. Срещнахте се с госпожа Фереро Валнер, първия председател на фундацията от Хамбург. Зная, че вие бихте искали да я подкрепите. Какви са проблемите, които съществуват? Планирате ли да допринесете за бързото а, сформиране на тази а, фундация. Господин Вигенин. Господин Веле, за мен е удоволствие, че можем да обменим мнение по такава важна тема, главно по ролята на Германия в а, съвета за сигурност на ОНЕ. Позволете ми преди да задам въпроса да направя два коментара. Първо, Първо, смятам за грешна тезата ви, че Германия трябва да получи по-голяма роля, защото участва по-съществено в финансирането на организацията. Смятам, че мястото не се купува, защото има много страни, които биха извадили повече от Германия, ако то беше запродан. Това място се извоюва с позиции, с ангажимент, с принос в утвърждаването на организацията. Поне за нас, социалистите, ни се струва, че ролята в момента на Германия не работи изцяло в полза на този, на този бъдещ, желанието за такъв по-силен ангажимент на Германия. И второ, ако Европейския съюз имаше едно място, то сигурно трябваше винаги да е въздържал се, защото не е в състояние да постигне съгласие по нито един важен въпрос. Въпросът ми е междувременно, преди да има такова единно място, как виждате ролята на Европейския съюз в ООН? И второ, като бъдеш председател на съвета за сигурност на ООН, има ли тема, въпрос, по който вие лично бихте искали Германия да има специална роля, да постави в дневния ред такъв специален въпрос, например Кипър? Благодаря. Перлалде и колега Вайгл. Weigl. групата Алде. Министър, Господин министър, добре дошли сред нас. Аз не съм германец, но говоря на немски. За да не останете с впечатление, че се намирате в германския Бундестаг, ще използвам майчиния ми език словенски. Е, е, задня два говора dva govora Обаме predsednika нам дала nam мислити о глобини проблема и problema разсежностих ближновсходнега проблема и поти до решитве. Uh, očitno je da je, da je točka meja Le chiedo, collega Weigel, le chiedo okay, di tornare I, I... al tedesco. We go back to Deutsch. Okay. We... Имате ли нещо предвид, против все пак да говорите на немски? Явно словенски не е включен в режима за превод. Also, es, also der letzte Добре, ще продължа на немски. Последните две речи на американския президент показаха дълбочината и сложността на проблематиката в Близкия изток. Естествено, въпросът е за границите от 1967 година. Това е ключов въпрос. Този въпрос отваря пътя към допълнителни въпроси. Питам ви следното. Европейският съюз трябва ли да участва в този процес? По-настоящем Европейският съюз не участва в този процес. Също господин Блер не участва и други специални пратеници. Аз ви питам вас, как германското председателство на съвета за сигурност ще отговори на този въпрос. Благодаря. Bene, continuiamo in tedesco con Schulz. Добре, продължаваме на немски с Шулц. Господин външен министр Вестер Веле, в момента, както на национално равнище, така и на международно равнище, не срещате много похвали. Относно Калининград, последния руски град, който носи името на един а, участник в сталинизма и който взе решение за разстрела на полските офицери в Катинската гора. А, повдигате ли този въпрос при разговорите, е, тристранните разговори? В Мерзеберг вие Говорите за една инициатива, която след това не чухме нищо повече. Какво е актуалното състояние на нещата по тази инициатива, която тогава споменахте? Благодаря. Колегата Ковачек. Благодаря, господин председател, господин федерален министр. Добре дошли при нас в парламента. Европа е най-голямата структура, която оказва помощ при катастрофи и при други случаи. При цялото уважение към политическото значение на Европа все още това е недостатъчно. Има още много неща да се вършат, за да се постигне по-ефективна политическа линия в Европа. Представителството, приемането на Европейския съюз от международни организации е много важен въпрос за нас. Моят въпрос от тази връзка е как работите вие с Европейската външна служба, с госпожа Ештън за постигането точно на това, на обща линия по всички въпроси. ние преживяхме някои изненади, както казаха моите колеги, е, как е, за бъдеще да избягваме такива изненади от, на, на, от е, мнение на национално равнище. Тоест, искам да изкажа моята радост, че в коалиционния договор на 118-та страница се говори за намерението за укрепване на европейска армия. Искам да попитам какво прави германци по този въпрос. Германия беше и е мотора, двигателят на европейското интеграция. За социалистите сега заместник председателя Паско. Мистер министър, Благодаря, господин министр. Много се радвам, че сте сред нас. Един от ефектите на сегашната криза е, че се обръщаме навътре към себе си. И за това Имаме склонност да преценяваме международните въпроси не с оглед на собствената им тежест, а с оглед на тяхното отражение върху вътрешната ни политика. Мисля, че това е вече очевидно. И това е поне една от причините, поради които Европейският съюз е, е няма единство и е, не дава е, така координираната реакция, е, която бихме искали да видим. Следващата година е изборна много страни и в Европа, извън нея, ще произведат било парламентарни или президентски избори. И се питам дали тези обстоятелства ви правят по-оптимистично или по-песимистично настроен. Как ще какво ще бъде отражението на тези обстоятелства върху международните дела? Благодаря, господин Бранднер. От групата на Зелените. Господин министр, говорихте за процеса в Либия. Какво е истинското ваше предложение? Можете ли по-точно да го изкажете? Говорихте за Северна Африка, Египет. При последното ви посещание се срещнахте с съвета за правата на човека. Но стари, е, хора от старите режими участваха и имахме чувство, че вие легитимирате тези хора. Защо правите това? Защо срещате с такива хора? Какво ще е вашето поведение по отношение на новата политика? Повече пари ли? Либерализация на визите? Готовност за отваряне на пазарите? Вие споменахте за деца във военни конфликти. Каква е особената роля на Германия по отношение на резолюцията 1322 на съвета за сигурност на ОНЕ? Благодаря колегата Гале. Господин министър, в промените в арабския свят на дневен ред са конф... са конфликти. А, вие съгласни ли сте с мнението на американският президент при последните му речи? че именно изходната точка за мирни преговори са границите от 1967 година? Ако да, как тази позиция ще защитите пред двамата основни преговарящи ООН и, и съвета за сигурност Германия? Смятате ли, че политическото обединение на палестинците е възможно? Това ще бъде ли принос към процеса за мир. В Германия се казва, че бихте ли казали, че при поемането на историческата отговорност се набелязват политики против общото а, мнение. Благодаря. Благодаря. Първо, по въпроса за Фондацията за Латинска Америка. Мисля, че с Фондацията Латинска Америка а, имаме една значителна институция със седалище в Хамбург. Говорих с новата председателка и с управителя в Берлин през, през а, миналата седмица. Има трудности в началото, знаете това, затова поставихте въпрос. Въпрос е кога действително може тази фундация да започне да работи. Относно правната форма, бързо ще придвижим нещата, за да започне работа. Ще покажем гъвкавост в нашето външно министерство Предоставили сме съответна сума, която е значителна, почти 300 000 евро. Това е доста добро начално финансиране за тази фундация. Смятам, че отношението с латиноамериканските държави, които са приоритет сега на външната ни политика, са от голям стратегически интерес. Говорихме за Бразилия, но много повече тук може да се каже и се радвам, че посещението на председателя на, на, на Бундестага допринесе за интензивиране на отношенията и това е в европейски интерес. Казва се, испанците, португалците изградиха много бързо този мост. Ние сме на мнение, че трябва да има общ интересен интерес, общ европейски интерес не само културни корени, но и големи стратегически партньорства, надхвърлящи економиката. По отношение на ОНЕ, част от нашата политика от самото начало е да подкрепяме работата в тази насока. Господин колега, вие поставихте въпрос за е, оценката на постоянното членство на Германия в съвета за сигурност, но ние ще продължиме нашата политика, защото смятаме, че допринасяме много за международната отговорност и поемане на тази отговорност. Не бива да се игнорират а, е, финансирането на организацията и нашите вноски. Ние поемаме нашата отговорност, но считаме международната отговорност не бива да се разглежда само с военна ангажираност, а международната отговорност е създаването на мрежи, мирната политика, работата по развитие и сътрудничество и особено сътрудничество за развитие, партньорства. Германия е една от водещите страни в света. И това още обаче може да се разшири. Е, имайки предвид глобалните въпроси, Германия действително допринася значително в съвета за сигурност. Беше поставен въпросът за ролята на Европейският съюз в Близкия изток, в мирния процес в Близкия изток. Това е, една от, това е един от най-трудните въпроси. И касае въпроса с границите. Също. Смятам, че ролята на Европа в близкоисточния мирен процес след съживяването на квартета с Московската декларация трябва да бъде разглеждана положително. С Московската декларация квартета допринесе значително за е, подновяване на мирните преговори. Относно но относно засъпването на застой в тези мирни преговори, е, това стана причина колегата Обама да произнесе тези речи. И той не говори за, за 67 а говори за границите от 1967 с договорени отклонения. И ако, и ако се изпусне това, няма да се разбере смисъл на речта. За нас, европейците, това не е много е, изненадваща позиция. Например, вземете февруарската инициатива в съвета за сигурност по отношение на политиката на обежищата, политическите обежища. Тук Европа заедно действа проведох интензивни разговори с британците и заедно гласувахме. Знаеме, че то дойде от САЩ, но Европа гласува единно. За нас критиката към политиката на обежище не е нищо ново. Аз като германски външен министр стоях в Ерусалем заедно с израелският ми колега и повдигнах този въпрос въпреки едностранните Смятам, че едностранните стъпки са контрапродуктивни, не особено уместни. Господин Шулц попита за Калининград. Да, такива въпроси се а, обсъждат. Това са трудни въпроси. И естествено, говори се за Трансилстия. Разговорите имат шанс а, да бъдат подновени с външен министр Алианка и с външен министр на Република Молдова. Имахме разговор в петък. Той беше гостенин на, в Ваймарския триъгълник в Миклош и ние обменихме мнение по този процес. Аз съм първият външен министр, който посети Молдова и не само поради инициативата Мезербек, но считаме, че това е европейски въпрос. Да, да няма замразени конфликти. Трябва да говорим замразени решения, а не замразени конфликти. Това е общ въпрос, смятам, който ние искаме също да разглеждаме. на мен ми докладваха за критични въпроси по отношение на критични въпроси, на които трябва да отговаря колежката Ещан от Европейската служба за външна дейност. и е, който критикува тази служба, трябва да помисли как се стигна до нея. Това не е толкова лесно. Трябва да си признаете успехи. Аз споменах за успех в ООН. Искам да назова друг успех. Например, през последната година инициативата на Уилям Хейк за мен, за Сърбия – вие си спомняте за Западните Балкани, Хосово, резолюцията в ООН. Тази инициатива на, на намаляване на напрежението. Тази инициатива беше успешна благодарение на това, на умелото ръководство на Леди Ештън. Искам така, че е положително да го отчета това като нещо положително. Аз отговорих на всички въпроси до един въпрос и, тук, и това е последния. Когато говорим за посещение в страни, ние разговаряме с много представители, с вети за правата на човека, с личности, които не са организирани в структури. Германската политика в Египет се приема изключително положително в Египет, също в Тунис. Нас ни уважават за това, че подкрепяме процеса на трансформация и осигуряваме бързо финансови средства, като се надявам Бундестага бързо да приеме решение по тези, по тези финансови въпроси. И накрая, съгласен сме с вашите безпокойства и смятаме, че сте абсолютно прави, когато казахте, че Европа в момента е твърде ориентирана към вътрешните си въпроси. Това, което трябва да видим, е, че трябва да се изправим пред предизвикателствата в други региони на света. И точно това се опитах да изразя. И искам да премахна всякакви съмнения – които усещам между редовете на вашите въпроси. Определено няма никаква причина, няма необходимост да имате каквито и съмнения относно германски ангажимент към Европа и Европейския съюз. За нас това е съдба и желание. Няма никакво съмнение по този въпрос. И ако сега имам привилегията да кажа това пред толкова много представители на Европа, мога само да подчертая – Можете да бъдете абсолютно уверени. Знаем, че бъдещето на Германия е в Европа и в Европейския съюз. Ние водим своите дискусии, водим своите преговори. Но за външната политика на Германия е абсолютно ясно, че Европа и Европейския съюз е не само в европейски интерес, а и в наш национален интерес. Ако искаме да осигурим по-добър живот на своите народи в бъдеще, особено за младите хора. Следователно, не трябва да приемем никакви разговори по въпроса за ренационализация. Думата е глобализация и нашите отговори на държавите членки не могат да бъдат отговор на ренационализация. За да скрием или за да блокираме правата на свобода в Европа. Ако говорим, например, за свободата на пътуване в Европа или за свободата на търговия. Надявам се, че успях да убедя европейските колеги тук, които се присъединиха към нас в тази дискусия, защото определено няма никакви потребности. Затова може би в някои столици, но няма нито потребност, нито фон, нито потребност за каквито и да е съмнения относно нашия европейски ангажимент. Благодаря. Колеги, siamo andati molto al di là del tempo previsto. Благодаря, надхвърлихме доста договореното време. Министърът трябва да напусне точно в 11.15, но много ви благодаря. Господин Даншон изглежда иска да направи също коментари. Много ви благодаря от името на подкомисията. Благодаря ви за чудесната презентация. И така, драги колеги, възобновяваме работата си в състав СД, под комисия по сигурността и отбраната. Благодаря ви за това, че сте взели местата си. Последната част от дневния ни ред е свързана с изслушването на господин Де Керхов, координатор на Европейския съюз за борбата с тероризма. Най-напред, благодаря за вашето търпение. Вие редовно се явявате пред нашата подкомисия, за което ви благодаря. Естествено, днешното ви изказване ще бъде белязано от последните събития във връзка с Алкайда, гибелта на Бен Ладен. Очаквам да чуя вашата позиция. Госпожи и господа, моля ви да се умълчите и да заемете местата си. Доста време мина. И така, гибелта на Бенга... Ладен, как я преценявате вие а, от а, своята позиция а, от оперативна гледна точка за Ал-Кайда, от гледна точка за бъдещото развитие на събитията, за операциите на Ал-Кайда в Ислямския Магреб? Възможно ли Алкайда да е участвала в неодавнашните събития в Маракеш? Вашата информация в тази връзка ще ни бъде много ценна. Естествено, тук има връзка и а, с САЩ. Не искаме да разкривате деликатна информация, но след американската операция в Пакистан, имаме ли а, начин с американците да провеждаме обмен и а, да а, получим част от оперативните данни, които те са събрали. Ако се а, знае вече, че а, се планират атентати в някои европейски държави, например, дали може станалото с Бен Ладен да потвърди или да подкрепи подобна теза. Някои твърдят, че Бен Ладен се е намирал в Пакистан. Това отразява ли се върху евентуално бъдещия ни диалог с Пакистан и нашето сътрудничество с него в борбата с тероризма? Това са въпроси, които ще бъдат интересни за нас. И а, е, за да а, е, проведем е, по-структурирана дискусия, искам да насоча вниманието ви и към вашето собствено място след влизането в сила на Лисабонския договор, как взаимодействате с службата за външни действия. Това е много интересно всъщност. Интересно е да чуем вашия опит и натрупаните ви впечатления една година след влизането на договора в сила. Разбира се, ще чуем въпроси от колегите. Благодаря, господин председател, Благодаря за поканата. Много ми е интересно винаги да се явявам пред тази комисия. Въпросите, които ми зададохте, изискват сериозен размисъл. Три въпроса ще бъдат предмет на моето внимание. Първо, както вие казахте, гибелта на Бен Ладен, но след това отражението на арабската пролет е, върху е, терористичната е, заплаха. На второ място ще се спра на някои въпроси, които засегнах и при миналото изслушване и най-сетне въпроса, който и вие поставихте институционната среда, как можем да мобилизираме всички инструменти, воля, ресурси, за да бъде интегрирана всеобхватна реакцията ни срещу заплахите срещу Европейския съюз. Естествено, първата точка, на която ще се спра, бе разисквана от 27-те министри на вътрешните работи миналата седмица. Аз участвах в разискванията. Анализът протече както следва. Отстраняването на Осама Бен Ладен бе голям успех за САЩ, но всъщност и за всички, защото повече от 10 години ние инвестираме усилия в тази битка с тероризма символически може да се каже, че Бен Ладен вече бе мъртъв по време на арабската пролет. Това, което стана в арабския свят, потвърди, че тази е, е, смъртоносна риторика, използвана от Бен Ладен, няма никаква подкрепа в арабския свят. Всъщност, е, отражението е, е много ползотворно върху арабския свят, е, защото имаше много жертви на Ал-Кайда, които са мисюлмани. Това, което става напоследък в Пакистан, го потвърждава. За съжаление, първото отмъщение настъпи именно в Пакистан. Всъщност смъртта на Бен Ладен бе удар в сърцето на Алкайда, на нейното ръководство. Твърде рано е сега и отговарям пряко на въпросите за така съкровището, хазната или фиска, който бе оставен ще има с американците е, диалог е, в предстоящите 2-3 седмици за съдбата на това, което бе е, намерено. Ще разискваме и оперативните данни, естествено. Дали е имало пряко участие в планирането на атентатите? Като че ли тази операция е била преди 2-3 седмици пряко следвана от самия Бен Ладен – е, ползвам се от случая да повторя това, което казвам година след година, но като че ли е, много не се вслушват е, в него. По отношение на транспорта трябва да имаме по-висока степен на мобилизация. Особено високоскоростните влакове, метростанциите са много така важни цели в сравнение и с морския транспорт, и с въздушния транспорт. Там трябва да насочим повече внимание. Това е много значимо, тъй като потенциалът е голям и трябва да се възползваме от него. Най-напред би трябвало да се укрепи решимостта сега на пакистанските власти да се борят с тероризма. Мисля, че е, не е необходимо да се навлиза е, в задълбочен анализ. Е, по въпроса дали има дублиране, дали по-нататъчната реакция е изключително от компетентността на пакистанските а, компетентни органи, но мисля, е, че а, много а, тежки е, са съвпаденията в момента при станалите напоследък събития. Трябва да се окаже повече натиск върху пакистанските власти, за да допринасят още повече в тази борба. Все пак могат да бъдат поставени и сериозни въпроси е, било за капацитета, било за дублирането, е, но нека помним, че през последните 2-3 години пакистанската армия плаща огромна дан. Е, хиляди войници, офицери са жертви на тези операции, които се е, провеждат в югоисточната част на страната. Втори аспект на нашия потенциал е свързан с ставащото в Афганистан. Това, което правят там талибаните там трябва да има дистанциране от Ал-Кайда и да има привличане към процеса на възстановяване и реконструкция. Третият елемент, предмет на огромно внимание, е дали смъртта след 10 години легитимно очакване на американското население ще има положително отражение върху самите американски граждани и върху Конгреса, що се отнася до техния подход към борбата с тероризма. Президентът Обама твърдо заяви е, волята си за преодоляване на глобалния световен терор – е, но а, е, имаше а, е, още преди а, 11 септември а, подход, а, който бе защитаван на щатите, именно да се привлекат в този процес за ангажиране на отговорността нормалните наказателни съдилища. А, вярно е, че а, все още съществува Гуантанамо. А, и е, ние се опитахме е, да допринесем за решаването на този въпрос, е, който което изискваше голяма политическа воля от наша страна, от страна на държавите членки на Европейския съюз, по отношение на изтезанията по отношение на предаването на затворници бяха постановени а, прекрасни решения, а, но все още голяма част от събитията а, са съсредоточени на територията на Съединените щати и там има какво да се направи. Въпреки всичко, това, въпреки всички тези положителни елементи, трябва да кажем, че смъртта на Бен Ладен не е край нито на Алкайда, за съжаление, нито на тероризма. Е, сега, може би опростенчески е, предлагам е, описание на заплахата, но все по-диверсифицирана е тази заплаха и нашите оперативни полицейски служби все по-трудно я разкриват има нещо като франчайзингови групи, групи, които действат по един и същи модел, които много трудно се разкриват. И е, в арабския полуостров е, за съжаление, трябва да вземем предвид и това, което става в Йемен. Е, в ислямския Магреб Алкайда също присъства чрез такива групи. Все повече набират хора, все по-голям брой хора набират. И а, е, те действат а, е, повече или по-малко изолирано от центъра на е, Алкайда в Пакистан. А, дейността на Алкайда в Ирак не е изчезнала. В Алшабаб, в Сомалия и в северния част на Кавказ също има събития, които ни карат да мислим, че пипалата на Алкайда присъстват и там така влиянието на Алкайда се разпростира към Централна Азия минавайки през Афганистан. Е, има е, това явление, което се е, нарича младите бойци младежите, които живеят в Европа, в нашите държави членки и биват обучавани да се бият и да изпълняват задачи на наша територия. Е, всички атентати, които бяха извършени, е, това са е, атентати извършени от хора, формирани в зоната на афгано-пакистанската граница. И господин Куарцини преценява, че може би 20 до 30 французи е, се намират в тази зона в момента и са готови да се върнат на наша територия. Това не е нищо. Това не е незначително. Близо 200 е, германски е, граждани или жители се намират в тази зона и са готови да се върнат в Европа. Е, не са огромни цифрите, но не са без никакво значение същевременно. времено. За щастие, те не са прекалено а, големи, но а, не можем а, да кажем дали няма никаква връзка понякога с центъра на Алкайда, с тези франчайзингови групи подгрупи, които действат изолирано. Някой път връзките се осъществяват по интернет удря се опортунистически там, където може, въпреки че атентатите не са така с големи мащаби. Доколкото разбирам, в Маракеш е имало по-скоро процес на радикализация. Спомняте си, че през декември в Стокхолм имаше едно камигадзе, което се взриви на коледния базар. След това чеченецът, който бе дошъл в Лиеш, отиде в Копенхаген да атакува автора на подигравателните карикатури на Мохамед. Има а, интернет сайтове, които а, призовават към джихад, към радикализация. А, има и а, списания като а, Inspire. Ал-Олах е редактор. А, той е така гражданин и на Йемен, и на САЩ. А, това списание изключително добре се списва и а, призовава младите, когато и където могат да нанасят ударите. Това са все опасни тенденции. Значи, министрите потвърдиха, че заплахата остава много голяма. В Белгия, в Великобритания, в Франция има така прояви на активност след смъртта на Бен Ладен. И не е необходимо много да разсъждаваме, за да съзрем, че тук ще е, бъдем свидетели на опити за отмъщение в близко бъдеще. И септември месец имаше а, такива а, опити. А, трябва да бъдем бдителни, да внимаваме. Сега, що се отнася до арабската пролет? Както казахме, е, не оригинално, но това беше невероятна реакция, отрицателна реакция срещу тази смертелна риторика на Бен Ладен, на ислямизма, на радикалния ислямизъм. Това бе така лишено от насилие движение, стремящо се към възстаряване на добра економика и на солидна демокрация в тези страни нали, прекрасна новина е да има економика, която ще създаде работна, работни места, ще зачита разногласията и ще позволи възцаряването на държава която властва законът. Това е само предпоставка за борба с тероризма, за неговата превенция. Има нещо, което ме притеснява обаче. Доста тези, от тези страни особено Египет и Тунис, макар и по основателни причини, просто разрушават в момента разузнавателните си служби, оперативните си служби. Те е, пускат от затворите е, бившите политически опоненти. Това е прекрасна новина, но сред тях има и активни джихадисти. Е, това се вижда в Тунис. И освен това стои въпроса с уражените арсенали в Либия. Достъпа до тях е улеснен, както се вижда, и може оръжията да попаднат в ръцете и на алкайдистите. Добавям, че и в Либия, и в Йемен държавата е много слаба, племенни са структурите, държавата, ако съществува въобще, е в състояние на фалит. Всичко това са предпоставки, които допринасят за тероризма. Какво правим? За това говориха министрите миналата седмица. Нашата реакция не трябва да се променя фундаментално. През 2005 година имаме приета стратегия. Трябва да продължим да я изпълняваме, без обаче височини и спадове. Трябва да я изпълняваме равномерно. И Госпожа Малстрямо, комисарят отговарящ за вътрешната сигурност, реши да инвестира средства. В изпълнението на тази стратегия тя внесе предложението си в съвета и превърна инвестирането на такива средства във вътрешната сигурност и в предотвратяването на заплахата от тероризъм вътре в Европейския съюз в един от приоритетите на своята дейност. Това е прекрасно второто, второто голямо скеле, ако мога така да се изразя, което предизвика разисквания във вашия парламент, е да бъде накаран съветът да създаде нови механизми за събиране на данни данни, които в момента се съхраняват при частните дружества, не в полицията или в съдебните органи. Това са данни на операторите на въздушни линии, операторите на интернет услуги и прочие. Тоест, дадено е предложение вече за създаване на Европейски регистр на данните на пътниците. Също така се обмисля създаването на програма в Европа, аналогична на американската TFTP, програма за проследяване на финансовите средства, използвани за терористични цели. Все още не сме постигнали необходимия баланс, за да възприемем тези механизми. Трябва наистина да балансираме, да уравновесим изискванията за на свободата с изискванията за сигурност, но ще бъде необходимо необходимо а, а, доста да изфиним механизма, а, за да можем да откриваме а, подозрителните движения, подозрителните обаждания, подозрителните действия а, и същото време да бъдем много по-категорични. Едно трето скеле, трето направление на нашата а, работа. А, какво се прави? след проекта планирания атентат срещу самолет, товарните самолети в северната част на Йемен. Този самолет, който трябваше да експлодира във въздуха, заместник председателя на комисията Калас представи доста амбициозен отчет на съвета който дава известни препоръки, но предполага и промяна в менталитета. Е, би трябвало да се предприемат да доста действия на национално ниво. Е, за съжаление, не всички държави членки са на едно и също е, равнище. Трябва полицията, митниците, всички компетентни органи и частния сектор да работят на равна нога. В крайна сметка, ООН е, е, има е, също информационни източници, които могат да се ползват, които набират информация от цял свят. Това е необходимо в името на сигурността. Вярно е, че понякога тези данни произхождат от оперативните а, служби. А, няма обаче така свободен обмен а, на данни между частния и публичния сектор. Има нещо съвсем ново в момента. Опитваме се да правим анализ на риска на основата на оперативната информация, подадена от държавите членки и в диалог с промишлените сектори се опитваме да открием слабите места и да разработим предварително модели на възможните хипотези на това, което може да стане да кажем, да направим риск, анализ на риска за товарите, които идват по въздушен път от Йемен, от други страни. Струва ми се, че това е много важна бъдеща дейност. Сега, по отношение на парламента, имам само едно искане. Вашия парламент да подкрепи бюджетните искания в тази връзка Съдебната власт и полицията в Пакистан много по-ефективно се борят сега е, с тероризма. Имаме проекта за 15 милиона евро. Е, не е впечатляващо, като се сравни с това, което инжектират в Пакистан американците. Би трябвало и полицията и съдебната власт в Пакистан да бъдат професионализирани е, наказателното правосъдие е, просто не съумява да осъди а, е, заловените терористи, тъй като не могат да се съберат е, годни доказателства. Днес, ако има един голям дефект, а, е, че в Пакистан е, че те не успяват да осъдят атентаторите от Бомбай. А, Естествено, че терористите трябва да бъдат съдени в справедлив съдебен процес, но те трябва да бъдат съдени. Това е най-силното послание, което може да бъде излъчено към терористичната общност, ако мога така да се изразя, че ние ще ги третираме като престъпници, каквито те са, а не като комбатанти, не като бойци в бойни действия. Третият голям въпрос, мисля, че трябва бързо да се създаде механизъм за подпомагане на страните, които извършват преход към демокрация. Египет, разбира се, Тунис като приоритет. Те трябва да бъдат подпомогнати да преструктурират своя сектор на сигурността, да създадат необходимите служби Спомняме си падането на Берлинската а, страна. А, тогава измислихме проекти а, за побратимяване, тъй наречени твининг. Е, Наши европейски експерти, британски, немски, френски, отидоха в Източна Европа и помогнаха на колегите си там да възстановят своите служби, да ги преустроят, зачитайки правата на човека. Значи, е, естествено, че имаше нужда от преструктуриране, е, но е, то не става бързо. Първата реакция, и то прекрасна, по време на съвета от 11 март от страна на госпожа Аштан и съвета бе решението за оказване на подкрепа за младеща, за образованието, но и за сигурността. Или чрез твининг, приемане, т.е. Е, побратимяване или чрез е, е, мисии по линия на общата политика в областта на отбраната и сигурността. Трябва несъмнено да се има предвид, че, например, Тунис не ни е искал нищо. доста пари са заложени на карта и мисля, че е редно помощта да бъде насочвана и там, където има искания за нея. Четвърти основен елемент, нещо, което доста ме изненада след смъртта на Бен Ладен, бе реакцията на нашите държави членки на институциите в Европейския съюз. Тя бе доста некоординирана. Самият аз не се вписах така в изискванията за координация. Е, смятам, че е, ние би трябвало да е, подобрим координацията помежду си, общуването помежду си, за да можем да работим наистина ефективно. Това е по първия голям въпрос, на който исках да се спра сега. По-нататък. Добрата новина е, че министъра на външните работи на 21 марта е приел стратегия, за която аз подех инициативата преди две и половина, почти три години. Търсихме с колегите от сектора развитие е, място в е, света, където може да се експериментира, е, да се види дали може да бъде приложен наистина интегриран подход между сигурността и економическото развитие съветът приема стратегия, той прие такава стратегия от 21 март. окончателният вариант е изготвен от службата за външни действия. Е, и сега вече е, тази връзка между сигурността и други е, сфери бе потвърдена от всички министри. 27-те решиха да насочат средства, съществени средства, финансови, човешки ресурси, за да подпомогнат развитието. Това е много важно в арабската пролета наемниците, туарегите трябва да могат да се върнат там, откъдето са тръгнали и да намерят достойно занимание. Трябва нещата да се променят от гледна точка политическа, дипломатическа, от гледна точка на сигурност, от гледна точка на превенция. Има много още да се прави върху Нигер и върху Сомалия по-малко тежат тези изисквания в момента, но на други места има много големи изисквания за подпомагане на економическото развитие, така че да се препятства развитието на тероризма. Има доста инициативи, които се поемат и на място. Министъра на външните работи на Мали, господин Майга, например, събра колеги от Нигер, от Алжир и от други страни миналата седмица е, с цел да се ускори развитието. Алжир доста съвместни инициативи одобрява и участва в тях, включително за обмен на е, оперативни данни. И ще имаме е, среща всъщност е, в Алжир заедно с Съединените щати, между Съединените щати и Европейския съюз през есента, за да обсъждаме тези въпроси. Би трябвало да се мобилизират международната донорска общност, Канада, САЩ, Австралия, Нова Зеландия. Те също трябва да участват в нашите усилия за възстановяване и развитие. И сега, като крайно съображение, ще споделя своите мисли е, за е, функционирането на новата институционна е, структура. Имаме нови участници в нея, новата служба за външни действия и съвсем логично е на първо място, когато започне функционирането на тази нова архитектура, да репозиционираме, така да се каже, участниците в нея. Аз не съм институция, така че е, не се поставя въпросът е, за определене на моите е, правомощия. По-скоро виждам ролята си в това да допринеса за координацията между отделните останали институции. Не е лесно, защото имате дипломати, имате е, министри, които отговарят за вътрешните работи, министри, които следят оперативните служби. И освен това има и външен аспект е, цялата проблематика на сигурността. Госпожа Малмстрем е извънредно активна е, в тази сфера. Центъра за борба с разпространението на дрога в Португалия е много активен. Би трябвало всички да действаме съвместно и е, координирано. КОПС Комитета по политика и сигурност и КОЗИ, Комитета по вътрешна сигурност през юни месец ще проведат първо съвместно заседание, такова не е правено до сега, за да обсъдят цялата тази проблематика съвместно да се види как може да бъдат координирани мисиите по линия на политиката а, на сигурност и отбрана и а, мисиите и цялата дейност по отношение на вътрешната сигурност и ред Европол, Еврожуст, Фронтекс, Агенцията за външните граници. Е, многократно съм правил това предложение в предходни е, дискусии. Експертните е, познания в областта на сигурността, военните познания, познанията свързани с вътрешната сигурност в националните органи трябва да бъдат експлуатирани. Това е от основно значение. Е, става дума за познанията, които са съсредоточени и в нашите делегации. Например, делегацията ни в Алжир, тя има много познания, от които можем да се ползваме, много натрупан опит. Това е нещо, е, по което трябва да се работи и то бързо. Съветът на министрите на правосъдието и е, вътрешните работи на 10 юни ще приеме заключение за усъвършенстване на интеграцията на механизмите. Е, така че аспектите и на вътрешната, и на външната сигурност е, да бъдат еднакво вземани предвид от всички институции, които работят по е, тази проблематика. Всъщност, министрите на вътрешните работи биха желали госпожа Аштън и а, нейната а, външна служба да структурират дейността си така, че да откликват на техните потребности. по е, въпроси като, например, превозите на товари от трети страни. Тези трети страни трябва да а, бъдат подпомогнати. А, въпроса за диаспората. Има немалко сомалийци, които живеят а, в Европа. Трябва да се мобилизират и вътрешните и външните механизми, с които разполага Европейския съюз. И след това се поставя този огромен въпрос за координирането на финансовите механизми. Аз се ангажирам с тази дейност. Както знаете, групите и комисията разполагат с точно определени механизми. Европейския фонд за развитие, фонда за добросъседство и бе постигнато съгласие за създаване на фонда за сигурност – би трябвало максимално да се усъвършенства е, взаимодействието между всички тези механизми. И така, грубо е, нахвърлях някои елементи само е, по въпросите, които ми зададохте, но очаквам въпроси от ваша страна. Председателят, благодаря за това изчерпателно изложение, искам да се спра на някои пунктове, които ми се сториха особено важни. Първо, Недостатъчно в операцията против Бен Ладен американската страна наблегна на факта, че голяма част от жертвите на Алкайда са всъщност мисиомани. Така че, мисля, ние би трябвало повече да наблегнем върху този аспект. Това е, е и педагогическо усилие, ако щете. Защото е, терористите и престъпниците е, повалят като първи свои жертви е, иракчаните, пакистанците, северноафриканците, които са мисюлмани. Втори пункт на който искам да наблегна, е, че Ал-Кайда в исламския Магреб е, наистина е истинска заплаха. Е, множество сесии и заседания сме имали посветени е, на тази трудност. Това е огромна заплаха за африканския континент и за европейския континент. Тази заплаха расте, тя има доста голям капацитет и за това доста въпроси се пораждат от либийската криза. Вие споменахте наем наемниците, транзита на оръжие, трафика на оръжие. В Либия тук можем да се натъкнем на доста отекчаващи обстоятелства, които способстват умножаването на терористите в други страни, които за сега са сравнително извън техния обсек на внимание, да кажем Алжир или други държави. Е, вземам предвид и това, което казвате е, за Пакистан и за необходимостта от подпомагане на неговата съдебна система, тъй като ние е, имаме общо европейска концепция за взаимна е, съдебна помощ и е, когато става дума за е, борба с е, тероризма, полицейското сътрудничество и сътрудничеството в съдебната област е, са фундамент е, на е, европейската система и успехи и би трябвало да се ползва този е, модел. Е, искам да ви задам е, един въпрос. Вие говорихте е, за анализ на риска чрез анализ на оперативните данни. Такива се събират от СИТ е, СЕН. В комисията кой се занимава с това? Генерална дирекция вътрешни работи. Основанието е член 4 от договор за функционирането на Европейския съюз. Работим чрез събиране на стратегически а не на оперативни данни в редица ситуации. Това обаче не са все още оперативни а, данни. А, те обаче са приложими към конкретни страни. И а, така суровите оперативни данни за заплахата се пресичат с реалността на въздушния транспорт, с анализа на риска на летищата. Да кажем, Нова Зеландия една конкретна страна и след това градираме реакцията. Преценяваме кои товари да бъдат сканирани, кои товари да бъдат предмет на проверка. Много интересно е, тъй като това е нова инициатива, не сме го правили до сега и би трябвало да я разпрострем и към други области. В момента товарите е, са а, е, така а, е, пробата благодаря. Ана Гомеш, е, ще ни кажете ли нещо за пътуването си до Либия и за е, заплахата от е, терористите. Благодаря ви. Да, миналата седмица бях в Бенгази, като обиколих всички зони в Либия, значими зони, включително фронт линията, фронтовата линия. Съгласна съм с вас. Задължително е Европейският съюз да е, е, развърне а, е, мисия по линия на сигурността и а, отбраната, включително за да се справи с заплахата от тероризъм. Казвайки това, подчертавам, че нямам никакво доказателство, че няма а, никакъв пример да, за а, така взаимна а, а, помощ и е, е, навлизане на Алкайда на фронтовата линия в Либия. Е, тези е, млади хора там, те са инженери, те са завършили или са студенти е, и се борят е, срещу противник, когато смятат за съставен от убийци. Тези младежи ми казват, че като мисиомани, те се чувстват обидени от факта, че ги третират като терористи. Един младеж ми каза близо до джамие, като истински мисиоманин, чувствам болка. Сърцето ме боли. И аз като европейка трябва да ви кажа, че не почувствах никакъв проблем с тяхното отношение. Не, не усетих от тях някакви фундаменталистки настроения. В източната част на Либия жените пък чувстват, че ако продължи конфликта, това може да доведе до инфилтриране на терористи, най-вече през южната граница, която е доста рехава. Затова е необходима бдителност по границите, да се укрепи ембаргото на оръжие и за да се види точно какво става с това инфилтриране на наемници и прочи. Е, неща, които Кадафи организира в момента. Подчертано ми беше, че той организира такива опити от Алжир. Е, задължително е да имаме мисия. И посещението на а, е, госпожа Аштан бе ключово, откриването на бюрото също. А, е, господин Декерхов, е, би трябвало е, да следите отблизо ставащото там Значи, трябва да се следи и работата на СССР и ДДР, точно поради необходимостта да помогнем на младите хора, които са на граничните пунктове, които са на фронтовата линия и след това трябва да бъдат реинтегрирани. Например, беше ми казано, че е, наскоро е, един е, французин е загинал на граничен пункт, е, защото е, младежите а, са се объркали. А, всъщност човекът е искал а, а, а, да а, мине а, така със съвсем други цели. Значи, трябва много добре да се внимава какво става на граничните пунктове. Господин Керхов, вие трябва да обърнете внимание на това и на държавите членки. Госпожа Аштън е, каза, на 1 април нищо не видяхме. Да, е, обаче имаше причина да се открие такава мисия и има такава причина, включително за да се помогне на бедстващото население. Сега, казвайки всичко това, Искам да ви задам един въпрос. Съгласна съм с казаното от вас относно това какво може да се иска и да се даде на съседните страни, като Алжир и Тунис. Е, е, е, По отношение на Сахел, а, какво е вашето мнение? Там територията много бързо може да се ориентира към подкрепа на тероризма. А, това разбира ли се? А за Пакистан? Напълно съм съгласна с това, че трябва да подпомагаме държавата, да подкрепяме нейните усилия, но това, което се прави, достатъчно ли е? Не засягаме възловия въпрос за Кашмир, който мотивира а, всички в Пакистан и пакистанската армия. Няма да а, стигнем далеч а, извън този въпрос, ако го игнорираме. А, в крайна сметка Пакистан разполага с ядрени оръжия. Благодаря ви. Мерси, месье Янис. Благодаря, господин Янеш. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Дикерков за изложението. Това изложение ще ми даде възможност на базата на него да се обърна към заместник председателя на подкомисията и да помоля за извинение по, кога, за отсъствието ни по време на разглеждането на точка четвърта, в която аз съм докладчик в Сянка. Знае, че Агнеш е свършила много добра работа по този въпрос. Е, е, е, така ли иначе обаче, нека да се върнем сега на въпроса за борбата с тероризма. Това е въпрос, който винаги сме повдигали и в предишния парламент. Мисля, че гражданите на страни като моята, които са изживели много брутални терористични атентати и през последните няколко години пострадаха от тежки атентати от 11 марта 2004 година, което всъщност са жертви, на наши жертви на, и на международния, и на вътрешен тероризъм. Е, това е причината да следим по-отблизо, по-отблизо тези въпроси. И в е, миналия мандат на парламента говорихме за виждането на Американската администрация за борбата срещу тероризма. което означаваше всъщност е, подход следващ законите на войната – един подход, който всъщност разпространяваше недоверието към исляма и Европа някакси не се присъедини към тази линия. Майор ефикация eh, en el respeto de, de los derechos humanos y del Estado de Derecho y de eh, la, y eh, los aspectos garantistas. Изпазването на правата на човек е важно. Но това не е само поради морални причини, а поради причини за ефикасност. Това, което ни е отличава от терористите, и техните декларации. е това, че ние трябва много повече да се занимаем с борбата с е, тероризма, което вие казахте. Има членове на парламента от определени политически групи, които периодично казват, че тази борба с тероризма служи на други цели. Но борбата с тероризма е постоянна необходимост и не бива да се отпускаме, да я намаляваме, тъй като тероризма е заплаха за стабилността. Естествено, е, хубаво е, че дълго време имаш, когато защото няма терористични големи актове, но не бива да се отпускаме. В тази насока е важно Европейския съюз и отделните държави членки да имат инструменти за борбата с тероризма. Благодаря. Извинете ако обичате. Господин Пашко, първо има думата. Äh, Благодаря. Става ясно, че много комплексни са зависимостите. Преди няколко час говорихме за стратегия за борба с тероризма и говорихме за свързаността между бедност и тероризмус, тероризъм. Господин Ашуш каза, че е важна военната компонента, но това не е правилно. Смятам, че трябва всичките неща да се разглеждат съвместно. И точно сега, във връзка с Магреб, с Сахел, е ясна взаимосвързаността между бедност и Алкайда. Като последица възниква въпроса каква роля играят военните разходи в държавите във връзка с бедността. Когато има големи финансови средства, които се отделят за военни цели, тогава ще има по-малко средства за социалните а, помощи. Въпросът ми знаете ли какъв е дяла на средствата на Европейския съюз в Сахел? Колко от средствата се отделят за борба с бедността и за други мерки, в, особено в изграждане на капацитети в областта на сигурността? В тази връзка искам да се спра на една специална точка. При последното ми пътуване в Африка – е, влезах в контакт с една кампания за добив на уран в Мали. Това е една странична тема, но смятам, смятам че е важна. Целта е в бъдеще да се добиват големи количества уран там, което би имало ужасни последици за тамошното население. Вече започва едно е, протестно движение – и това съпротивително движение се очаква да става все по-голямо. И тук моят въпрос. Възможно ли е средствата, които се отпускат от Европейския съюз с цел увеличаване на апарата за сигурност да бъдат използвани за, за борба срещу населението? Едновременно с това трябва да се помисли дали такива средства в сферата на сигурността да, дали няма да има такова парадоксално действие. Например, правителства, ко- които да не използват средствата за борба с престъпността, за да имат по-силни аргументи да получават средства от Европейския съюз изграждане на апарата за сигурност. Има подобни анализи е, за Йемен. ал не е толкова голяма там, както се представя от правителството. Респективно правителството не прави нищо срещу ал за да получи повече пари. Това са, разбира се, хипотези, но искам е, да ги спомена, за да могат за в бъдеще да бъдат вземани предвид. Конкретен въпрос. относно помощите за изграждане на апаратите за сигурност, конкретно в Египет. Има ли по-настоящем действия от страна на Европейския съюз заедно с а, съществуващото преходно правителство за преструктуриране на апарата за сигурност в Египет? Как гледате вие, какви са тези действия? или ако ги няма, как си представят те тези действия в бъдеще? Как биха могли да изглеждат? Мерси. На госпожа Гомеш бих казал, че Изцяло споделям нейните опасения и моята информация е в същата посока. Има доста сериозно инфилтриране. От дозина до стотина варират цифрите, които ми бяха цитирани. Дали ще настоявам държавите членки да предприемат по-сериозни действия. Да, това е сърцевината на моя доклад. Всички да стигнат едно и също ниво и е, в този дух разискваме с госпожа Аштън. Е, има е, много е, сериозно намерение да се намери е, нов отговорник е, за една мисия по линия на отбраната и сигурността. Има анкетна мисия в момента. Един колега пък днес отива в Мали, за да види на място последиците и във всички случаи в Брюксел – признаваме необходимостта от такива действия, от такива механизми. Не винаги обаче има консенсус между държавите членки. Например, за Сахел. Не успях да убедя държавите членки. Е, тук е, до някъде отговарям и е, на госпожа Лезинг. Но ще се върна на нейния въпрос. Според мен в Мали най-напред трябва да се осъществи подкрепа за ПСПДН. А, просто да се подпомогне на влизането на държавата, връщането на държавата в Северно Мали. Тя там почти е изчезнала. И да се възстанови съществуването на основни услуги и служби. Образование, здравеопазване, социална сфера – вече 4 милиона евро а, са предвидени а, по а, инструмента за стабилизация. Специално за тази цел. Но за сега не успявам да убедя всички държави членки, че е необходимо да се направи мисия сигурност и отбрана. Да кажем, че а, с. А, средна интензивност е волята на малийските власти за а, осъществяване на такава мисия. Би трябвало да окоръжаваме компетентните органи енергично. Би трябвало в делегацията на Европейския съюз на място да бъдат изпратени един-двама съветници, но това няма да е достатъчно. Значи, като имаме проект от 4 милиона и половина евро, който се организира от СЕДЕПОЛ с участието на Франция, Испания и други държави членки за подпомагане на полицейската и съдебната власт при тяхното преструктуриране. Е, би трябвало да имаме и наблюдение върху този процес. Програмата е с е, отлично качество, обаче е, това няма да накара правителството да се върне в северната част на страната. За съжаление, не успявам да убедя държавите членки да постигнат консенсус. Правя паралели с ставащото в Либия. Надявам се по този начин така да предизвикам по-голямо разбиране. В Гвинея, Бисао, имаше мисия, която приключи. Напълно а, споделям а, вашето а, мнение, че а, трябва а, да пресечем този път. А, там е пътя на наркотиците от Южна Америка, а, защото те нанасят страшни вреди. И също така трябва да се пресекат пътищата през Сахел. А, това е необходимо и като а, така пример за не, потребността от по-добро интегриране на а, вътрешния и външния аспект. Е, по линия на е, външната политика трябва да работим в Сахел, а по линия на е, вътрешните работи трябва да работим по пресичане на пътищата на дрогата. Ще има конференция на Г8, ще има голяма конференция в Португалия, за да координираме своята борба с тези мрежи за разпространение на дрога. Но двата елемента трябва да бъдат свързани. Особено внимание обръщаме на тази връзка. За Пакистан съгласен съм с това, което казвате. За Кашмир, да, доста дублиране се получава. това изисква големи дипломатически усилия. в крайна сметка те са от компетентността на госпожа Ашта, не от моя компетентност. Значи, не само Кашмир е предмет на нашето внимание, но индийското присъствие в Афганистан. Господин Ганес, това, което вие казахте, бе изразяване на съгласие с казаното от мен. Трябва да премахнем пречките пред полицейското и съдебното сътрудничество в борбата с тероризма. Но трябва да ви кажа, че на джихадистките е, ситове, е, е сайтове няма да видите никога имената е, на е, авторите на е, атентата в Мадрид. Защо? Защото те бяха съдени от нормален съд и бяха третирани като престъпници и попаднаха в затвора. Но пък тези, които са в Гуантанамо, се третират като комбатанти, като бойци. Е, значи, е, би трябвало е, да е ясно, че ние ще съдим всички, които са извършили престъпления. Въпросът на госпожа Лезинг за връзката между бедността и Алкайда. Ясно е или трябва да се включат младите е, в е, трафик на оръжие, или в трафик на наркотици, или пък е, трябва да влязат в терористичните групи. Това са техните възможности. Те нямат никакви други възможности от гледна точка на економическо развитие. Затова 100% съм съгласен с вас. Що се отнася до европейската помощ в Сахел, дали допринася за преодоляване на бедността, не става дума да използваме парите предназначени за развитие, за да финансираме проблематиката на сигурността. Не. По-скоро идеята е да съсредоточим помощта за развитието там, където според нас има фактори, които допринасят за развитие на тероризма. Е, трябва да ви кажа, че не е лесно да се е, разви една економика пасторална, селска економика, е, с, с е, определени традиции там, където имате племенна структура на населението, където има условия на суша. Всъщност, северната част на Мали е по-тясно свързана търговски с Алжир, отколкото с южната част на същата страна Мали. И за това тук трябва да се обединят усилията и на Мали, и на Алжир. За момента за момента Европейския съюз доста съществено участва в това економическо развитие, развитие на, селската економика и инфраструктурата, да се преодолее изолираността на някои части от Мали чрез изграждане на пътища и ако не греша, а, около 100 милиона годишно дава Европейският съюз а, годишно а, също така е, ще има транссахарска железница от северната част на Алжир към южните, по-южните страни. А, в момента нито едно евро от парите предназначени за развитие не се пренасочва към сигурността. Може би не съм добре разбрал част от въпросите в Нижер. Доста се разисква този проблем за това, като се експлуатира урана, ползите от тази експлуатация да бъдат така предоставени на местното население. В Мали не съм сигурен, че се води този дебат. В Нигер, да. Вие поставяте и друг тежък въпрос за всички. Как да се постигне сигурност в страните, където правителството се изкушава да а, използва силови методи за а, разправа с опозицията. Решихме, госпожа Аштън а, реши да суспендира проект за Йемен, а, в, който, в, кое, в който участваше Министерство на вътрешните работи. И то по основателни причини. А, но не винаги е лесно да се направи това. А, Нали, е, в някакъв момент не само ние отговаряме, защото е, е необходимо наистина наказателното правосъдие, и полицията да бъдат подпомогнати, защото е, те са така свързани с въоръжени формирования и трябва да бъдем много внимателни да не се детонира тази бомба. това е реален проблем и всичко трябва да се преценява адхок. За Египет отговорът на вашия въпрос е не. Доколкото знам, нищо не сме направили още е, като подкрепа на сектора е, на сигурността. Е, гигантска е задачата. Доколкото зная, египетските власти все още не са отправили към нас това искане. Може би Тунис ще бъде по-приоритетен, докато в краткосрочен план в Египет нямаме такава перспектива. Там нещата предстои да се развият и е, е, би трябвало е, да използваме цялата си тежест, която си осигуряваме чрез финансиране, за да убедим тези държави да ни оставят да им помогнем. Благодаря, благодаря господин Дикерков, за това, че дойдохте и ни представихте на толкова пълна картина. Ние редовно се срещаме с вас и ще продължим тези срещи. Надяваме се, че и вие сте съгласен. Ще бъде интересно наистина да проследим нещата в допълнително към основните структурни въпроси. Важно е да знаем каква е информацията, която идва от поддържниците на Бин Ладен, по какъв начин Европа може да извлече ползи от ситуацията. И така ще се срещнем утре сутринта с госпожа Георгиева в сътрудничество с Комисията по външни въпроси.